possiamo iniziare di nuovo. Abbiamo l'approvazione all'ordine del giorno. Продължаваме сега с а, дневния ред. А, не виждам възражение срещу дневния ред, така че можем да го смятаме да, за прият. Няколко кратки съобщения искам да направя сега. преди точно една година, 22 март 2016 година, се стигна до трагични събития с много жертви в а, Брюксел. А, искам да помоля всички да запазим една минута мълчание в памет на жертвите. Grazie. Nella sessione... Благодаря. На пленарното заседание през март 2017 година бяха приети три резолюции по спешни случаи Зимбабве, украинските политически затворници и Филипините, случаят на сенатор Лела Маделима. През април делегация на комисията ДРОА ще посети Боливия. Има петима потвърдени участници в тази делегация пред Гомес Корал, Зелер и Асис. Учредителното заседание ще се състои веднага след приключването на днешното заседание на подкомисията ни. бих помолил колегите да участват в една размяна на мнения. В рамките на конференцията Правозащитници и защитници на правата на човека в Западните Балкани. И с това преминавам към Точка четвърта от нашия дневен ред представянето на изследване а, за намаляващото пространство за гражданското общество и отговорът на Европейския съюз. Това изследване, това проучване според мен е много важно. А, авторът му Ричард Янг е тук. Той вече е посещавал нашата подкомисия. Последната му книга носи заглавието Тайните на гражданското общество. Може това четиво да бъде интересно за всички нас. Става въпрос за действия и активизъм по цял свят. И сега незабавно ще дам думата на доктор Янгс, е, е, за да представи своето проучване. Е, um, Благодаря ви за покана. Европейския съюз, според изследването, е разработил доста впечатляващи инструменти, които да противодействат на ограниченията срещу гражданското общество по света. Мисля, че Европейския съюз е усъвършенствало начина по който впряга тези политики. Има много механизми за защита на, на, на активистите, на физическа защита на активистите. Европейския съюз подхожда много сериозно към този проблем за свиващото се пространство. Има възможности за Европейския съюз да засили стратегията си чрез много конкретни изменения в политиката, които могат да се обмислят. Доклада започва първо с някои от а, наскорошните а, събития, а, във връзка с свиващото се пространство над 100 страни в света. В момента въвеждат някакви е, нови е, ограничения срещу гражданското общество. Това не е, е проблем, който се свежда е, до една-две авторитарни страни, а е проблем, който, който е структурен и системен. Е, и а, е, това е нещо, което наблюдаваме дори в демократични страни, сравнително демократични страни. Не става въпрос единствено за драконови, за, драконови закони а, срещу неправителствения сектор, но и други мерки. Не става въпрос единствено за правозащитни организации. А, е, а, други видове мотивация. Те са различни в различни страни често пъти ограничения да а, са свързани с много силни и силови институции и правни механизми често пъти това са режими, които се, се е, чувстват слаби, обаче недостатъчно мощни. Така че е, това е един, е, един еднообразен еднороден феномен, а, така че, така че Европейския съюз би могъл да подходи с един общ подход, но все пак той трябва да бъде приспособен към спецификата на отделните страни. Следващия раздел на доклада е отклика на Европейския съюз. Това е исторически преглед на, на ангажиментите, които е поел Европейския съюз. Доста впечатляващо е това и начина по който е уеднаквена тази политика на Европейския съюз във външната му политика. Доста сериозно, а, доста сериозно е положението над 400 схеми за безвъзмезна помощ има за, за защита на, на инициативи това са инициативи, които са свързани с презаселване, с преместване, с правна защита. <clears throat> Около 350 правозащитни организации са застрашени и много е свършено от страна на Европейския съюз. Докладът също очертава редица други инструменти, като например инструмента за, противодействие, за действие при кризи, а, стратегическите доклади за правата на човека и демокрацията. Всичко това са инструменти, които не са конкретно а, насочени към проблема с свиващото се пространство, но, но а, те имат за цел да, да, да а, укрепят свободата на сдружаване в а, отклик на, на, на все по-задълбочаващите се предизвикателства от а, свиващото се пространство. Също така разглеждаме капацитета на, на делегациите и а, служителите за връзка в а, неправителствените организации. Инструментите в момента действат доста по-добре и повишават ефективността на действието на Европейския съюз в отклик с проблема специалния представител по правата на човека. Както всички знаят, това е инструмент, който също добавя особена тежест, най-вече в дипломатически многонационален план сред европейските институции. Също разполагаме с Европейския фонд за демокрация. Мисля, че е добре да се продължи да се работи с представители на гражданското общество в трудни места, на трудни места. Някои страни, Швеция, Дания, Великобритания в известна степен, които започват да отдават по-голямо значение на, на, на предизвикателството, свързано с свиващото се пространство. Тоест има много ангажираност има богат набор от политики и Европейския съюз много сериозно подхожда към това. Каква е ефективността? Ефективен ли е подходът? Да, до някъде. Европейския съюз осигурява много сериозна защита. В някои страни това е част от от по-широки международни а, а, усилия, които са а, помогнали а, да не се въвеждат още по- а, сериозни ограничения, като например Непал, Мексико и Кения. Може да се каже, че Европейския съюз е изиграл много важна роля. Знаем обаче, че е, проблема продължава да се задълбочава, нещата не се подобяват и предизвикателството за следващия етап е, е, би трябвало да бъде Европейския съюз да, да прецени как да как да укрепи международните правила в конкретни политически контексти. Ясно е, разбира се, че тогава, когато политическата среда става по-сложна, Европейския съюз може да се насочи към по-аполитически подходи, по-скоро насочени към развитието. Това би било разумно, напълно разумно, но тук опасността е, че Европейския съюз би мълчаливо би, би приел ограниченията, политическите ограничения, което обаче не е в съответствие с подхода на Европейския съюз по отношение на правата. Какво предлага доклада ми? Редица стратегически насоки, които могат да се следват от Европейския съюз, така че да се повиши ефективността на отклика на Европейския съюз могат да, може да се предвиди повече е, гъвкавост в финансирането на, на правозащитниците. Например, да се подпомагат е, случаите, когато те са принудени да се преместват също така Европейския съюз може да, да, да се вгледа и в други въпроси, не, не на всяка цена единствено правозащитни организации, а и други организации от гражданския сектор, които не привличат чак толкова много внимание, международно внимание. Те могат да се окажат още по-уязвими. Европейския съюз трябва да, да, да прецени как да, да подходи, да се промени от един реактивен към проактивен, инициативен а, участник. Европейския съюз а, трябва да прецени как да постигне равновесие между политики и развитие, с как да се следва един подход, ориентиран към развитието, без, без да се приема дискурса на, на отделни режими, в които само някои видове неправителствени организации са легитимни. Европейския съюз а, трябва да, да да си даде сметка, че не би било от полза да подхожда в открит сблъсък с определени режими. Европейския съюз трябва да прецени как и къде може да оказва натиск, къде собствените му инициативи, работата в областта на, на развитието е била възпрепятствана от режими с ограничения на гражданското общество. Европейския съюз също така трябва да прецени как да да укрепи капацитета си за политически анализ. Ясно е, че, че капацитетът е, се подобрява и това това повишава действие, ефективността на действията на Европейския съюз. Обаче, анализа на Европейския съюз на условията на място трябва да бъде в основата на решенията за финансиране. Това може да се подобри. Много важно предизвикателство, което трябва да се е, е, вземе предвид е как да се създадат по-широки, по-всеобхватни коалиции в е, определени национални условия, така щото е, гражданското общество да си сътрудничи с е, бизнеса, с, е, е в при положение, че защитата на гражданското общество няма как а, да се осигури единствено чрез защитата на малък брой на правозащитници. Много важно предизвикателство, освен така, е как да се защитят различни видове е, представители на гражданското общество. Ако Добре е да се замислим как да се защитят някои по-неформални и, и, и неформални, гъвкави а, представители на граждан, гражданското общество, които не са а, директно засегнати от новите ограничения. Как финансовата подкрепа а, може да се, да се оползотворява <clears throat> по нови начини, как да, да се оттеглим от традиционното финансиране с безвъзмезна помощ. Има редица стратегически стъпки, които може да предприеме Европейския съюз а, за да противодейства на проблема с свиващото се пространство. Около 20 препоръки съм написал, няма да ги считам всичките, но съм напълно готов да отговоря на въпросите на въпроси по отношение на конкретни промени, които биха могли да, да доведат до, до повишаване на ефективността на действията на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Сега искам да ви благодаря за чудесното изложение на изследването. Сега ще дам думата на колегите депутати. Докладчика, заповядайте, господин Асис. Благодаря. Искам, първо искам да благодаря на господин Янс. Благодаря ви за чудесния доклад. Той засяга всички важни проблеми, пред които е изправено гражданското общество днес. Действително има, има повод за тревоги. В цял свят се наблюдава това. Има отстъпване. <clears throat> Има регрес в гражданското общество, организациите на гражданското общество. И когато такива неща стават в самия Европейски съюз, нещата са а, особено, тревож... особено тревожни. Биват преследвани а, неправителствени организации по, а, по много а, начини. Има правителства, които просто намаляват пространството, в, които, в което да действат организациите на гражданското общество. Това застрашава автономията и свободата на гражданското общество. Положението е много тревожно. А, някои групи са по-застрашени от е, други. Бих искал да, да посоча, че тази седмица станахме свидетели на убийство. Групи, които защитават автохтонното население, а са обект на подобни а, нападения. Бразилия стана това, беше убит човек, който беше пациент в болница. Лекарите се чувстват застрашени също така. Това става, ако не ежедневно, понеже седмично, всякъде по света. и проблеми свързани с а, тероризма. А, трябва да продължаваме да, да, да, да се борим с а, това явление. Трябва да намерим подходящ начин да, да, да укрепим сигурността си, без обаче да, да а, нарушаваме свободите. Има и други примери. В Египет, например, неправителствени организации нямат право на чуждестранно финансиране. много ясно трябва, трябва да очертаем приоритетите си. Нещо много интересно във вашето предложение, освен оценката, която давате на, на действията на Европейския съюз, мисля, че както вие казвате, Важно е да се, да се спре свиването на пространството, в което е активно гражданското общество. Но вие, както казахте, понякога ние не можем да направим много повече от това, което вече вършим. Трябва да се осигури връзка с организациите на гражданското общество на международно ниво, трябва да има по-добра обвързаност с други организации, ООО, ОСС, например. Трябва да, да окажем помощ и да не изпускаме от поглед и на възникващите а, представители на гражданското общество. В много страни има нововъзникващи организации и Европейския съюз трябва да ги опознае, да осигури подкрепа за тях, да ги насърчи. Както казвате, трябва да обмислим и альтернативни действия и подходи към бъдещите ни действия. Още веднъж благодаря ви за този така важен доклад. Макоса. Köszönöm a szót. Става дума за един, едно явление. Явление, което е, е свързано с една възможност, която все още не сме използвали. Става дума за изследване, което е чудесно. Но ясно е, че има неправителствени организации, които работят от много отдавна, но а, те са подложени на извънредно голям натиск бих искал да спомена и неправителствени организации, които все още не съществуват, но които ще бъдат създадени в бъдеще. Примерно за представителите на хора с увреждания. А, това не е някаква официална част от нашата програма, но вече имаме контакти с представители на лицата с увреждания. И в момента се опитваме да създадем неправителствена организация, но все още не сме успели да го сторим. Написах писмо до Международната асоциация на глухонемите и стана ясно, че в много страни съществуват ограничения които пречат на създаването на неправителствени организации. Тоест, това е проблем, който засяга не една, засяга много страни. Е, просто не е възможно да се създадат неправителствени организации в тези страни. И това е част от трудностите, с които ние се сблъскваме. Благодаря. Госпожа Лохвилер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин професор. Благодаря за е, изследването. Не съм го прочела, е, но внимателно слушах това, което ни обяснихте. Е, тук се включват някои предложения за променене на финансовите инструмента. И а, а, тук сме обсъждали не един път този въпрос и мисля, че до края на годината ще имаме възможност а, да решим този въпрос и много своевременно е вашето изследване. Е, едно от вашето предложение е а, е, да се а, е, даде, о, дадат по-конкретни насоки на онези, които се занимават с въпросите на правата на човека. Необходими са, може би, фокусни пунктове които се отнасят по-пряко до тяхната работа. Много пъти те са натоварени с работа по различни въпроси и затова бих искала да попитам дали имате някакви предложения за подпомагане на работата на тези служители с връзка. А също така, как да помогнем на регионалните организации. Има някои правителства, които искат да сътрудничат по този въпрос. Не знам дали това е включено в доклада, но трябва да се обърнем и към АСЕАН и към Африканският съюз и да видим какво може да направим заедно с тях. намалява пространството на разположение на гражданското общество. Това става на много места, включително и в страните членки. Започват на някъде да се създават проблеми на организациите на отвореното общество и трябва да видим как това се отразява на доверието, което хората имат в Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Е, не съм е, чел доклада, но ми се струва, че той е много навременен и ще бъде много полезен. Моят опит е, от посещението ми в тези страни е, съществуват нарушения на правата на човека, има проблеми, които трябва да бъдат разследвани и трето, понякога се позовават тези страни на извънредни обстоятелства. Днес даваме малко по-различен отговор. Казваме, това са западните ценности, не, трябва, не трябва тяхното спазване да има проблем. Например, в Виетнам бяхме свидетели на случая, където гледаше ни в очите човека и каза, няма никакви проблеми с правата на човека тук. Е, и питам се, наред с конкретните действия, които се предвиждат, дали не трябва да направим нещо по-глобален мащаб, за да разясним какво всъщност имаме предвид, когато говорим за правата на човека. И нещо малко по-различно. То не е критика, но по отношение на търговската политика, мисля, че там има възможност да помагаме на гражданското общество. Защото в търговските споразумения имаме възможност да насърчим участието на гражданското общество, да използваме тези отношения за защита на правата на човека. Това е област, в която трябва да направим повече. Е, знам, че това може би излиза извън обхвата на вашия доклад, но когато говорим за гражданско общество, е, необходимо е да се има предвид и това. Много благодаря за представенето на вашето изследване. Вие казахте, между другото, че Европейският съюз трябва да се преориентира стратегически. Казахте, че активисти и защитници на човешките права трябва да бъдат защитавани проактивно. Още преди да бъдат нападани, арестувани. Искам да ви попитам как може това да изглежда на практика. За да подхождам проактивно, трябва да знаем какво се случва в дадена държава. И а, тук, а, може би, това е ролята на делегациите на Европейския съюз, които работят в различните държави. Имат ли те достатъчно правомощия? Познават ли добре ситуацията в държавата? Имат ли достатъчно персонал? Имат ли капацитет да се намесят? Въпросът ми е свързан с практическата страна на нещата и възможностите да защитаваме активно а, активистите в областта на човешките права. А, защото когато има а, такива нападения, трябва да знаем а, какви са възможностите ни. А, според мен а, те са доста ограничени. Благодаря, господин Остревичус. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин за това, че ни представихте това проучване. А изследване е много важно за работата на нашата подкомисия. Вие предлагате политически инструменти, които имат общо валидно значение. Няма значение, няма съмнение, че страните са разработили доста, доста сложни а, механизми в зависимост от на тяхната национална специфика, а, чрез които работят с, с гражданското общество, неговите активисти и механизми, с които контролират или пък и ограничават а, дейността на представителите на гражданското общество. Но става дума е дори за демократични страни. И в тях виждаме дори така по-хитроумни механизми и начини а, за ограничаване на дейността на гражданското общество. Например, използват се медиите за критикуване, за посочване а, на онези, които те искат а, да критикуват. А, определени канали, медийни канали се използват за тази цел. Не трябва в никакъв случай да подценяваме ролята на медиите в това отношение, защото става дума за индивиди, подложени на физически, пък и а, а, психически под натиск. Питам се каква би била ефективността на използването на финансовите механизми, които използваме всекидневно в различните институции на Европейския съюз. Доколко ефективни сме при оказването на финансова помощ, е, помощ с е, програми и прочие, за да помогнем на е, гражданското общество, като предотвратим натиска, който националните органи и власти упражняват над него. Благодаря. Благодаря ви, е, господин за това, че представихте вашето изследване, което е много интересно. ви тук говори за Унгария. Спомена Унгария. Мисля, че към унгарското градско общество са отправени много критики, които не винаги са основателни. Критики на, критикува се, например, отрицателното, отрицателната атмосфера за градското общество в Унгария. Всъщност, градското, унгарското градско общество живее един много богат живот. И критиките са неоснователни, абсолютно неверни. Трябва да кажа, че в Унгария няма абсолютно никакви ограничения за дейността на гражданското общество. Трябва да посоча, че Унгария е против износът на демокрация от американски тип на такива като господин Сорос. Някой, някой, някой ни казва, че това е израз на демокрацията. Но ние не бихме искали някой отвън да ни казва какво е добро за Унгария и какво е добро за унгарците левите либерали, комунистите и други разполагат с много средства и ги използват за политическо въздействие. Така че да може опозицията да получи по-голямо политическо влияние. Казвам ви това, защото критиката, на която сме свидетели, не е основателна. В, в Румъния, примерно, има организации на унгарците, на гражданското общество. И те ни казват, а те искат отвън да ни кажат какво да правим с унгарците, които живеят в Румъния. А, а румънското а, правителство беше насочено срещу нас в този случай. Не става дума за истинско гражданско общество, за нормална организация на гражданското общество, а става дума за едно политическо въздействие, нелиберално и от, от комунистически тип. Благодаря. И аз не съм прочела вашия доклад додох е, с закъснение, не можах да изслушам и вашето представяне на изследването. Но видях 20-тината е, препоръки, които правите, те ми се виждат много интересни. А, също така и ранното предупреждение също ми се вижда достатъчно а, интересно. А, разбира се, в различните райони на света не, а, обстоятелствата са различни. Има различни политически обстоятелства в различните страни. И бих искала да знам, установили ли сте различия, разлики между различните групи, които са жертва на ограничения? Примерно, жените или хората с увреждания. А също така, използва ли се антитерористичното законодателство за налагане на ограничения на гражданското общество, защото ми се струва, че съществува подобна тенденция, все по-засилваща се. А, необходимо е да помислим също така за взимане на адекватни мерки за подкрепа на онези, които се нуждаят от подкрепа. Какви мерки трябва да предприемем според вас? Нашето поколение научи, че всяко ново поколение трябва на ново и на ново да се бори за демокрацията. Демокрацията не е нещо, което съществува от само себе си. И има економически елементи, които също трябва да се вземат предвид. Ратифицирани бяха много голям брой, е, прияти и ратифицирани голям брой документи в защита на правата, на правата на човека, но не всички те помагат за укрепване на демокрацията. Благодаря. Предлагам да изслушаме за няколко минути господин Царанин Алди от Девко. Господин Риналди. Госпожа Леналда, извинявайте. А, добро утро на всички. Благодаря ви, господин председател, че ми давате думата и възможността да кажа няколко думи от е, думите на Европейската комисия и от, по-специално от Генерална дирекция Международно а, е, е, сътрудничество и развитие. Много важен е въпросът за намаляването на пространството, в което може да действа гражданското общество. А, нашето звено, което се занимава с равенство между половете и а, проблемите на демокрацията, е, също не знам дали това се отнася и за други звена, които имат отношение към гражданското общество в нашата генерална дирекция. И е, е необходимо е, според мен, да се подчертаят положителните страни на е, средата, която благоприятства развитието на гражданското общество. Известно е, че някои аспекти на реакцията на Европейските съюз не се споменават в изследването. Примерно, институциите за защита на правата на човека, които имат ключова роля за връзката между гражданското общество и съответните правителства – и когато могат, те управляват надзор и дават мнение по законодателството, което се приема в съответните страни. Но бих искала да се спра на това, което е включено в изследването, особено четвъртата и петата част. Политически а, а, а, реакции и в петата част а, пътят от, напред от тук нататък. Положително е това, което се установява във връзка с нашата действие. Ние сме голям донор. това е приоритет на службата за демократичните институции и правата на човека. Ние оказваме финансова подкрепа, но тази финансова подкрепа работи в съвместно, придружена е от други политически инструменти, политическа подкрепа на отделни защитници на правата на човека. Значи, вместо да ви разправям подробно всичко какво правим в областта на човешките права, ще спомена само някои неща, които прочетах, прочетах и на които бих искал да се спра които смятам за важни. Например, подкрепяме а, примерно а, презаселването на а, защитите на правата на човека а, в Европейския съюз, но това е едната страна, не, не е основна. Оказваме и правна, медицинска и друга помощ на защитите на правата на човека в трети страни. за жалост някои от тях са жертва на изтезания. Оказваме подкрепа на семействата им, когато те са затворени. В никакъв случай не искаме да ги насърчаваме да напускат страните си, за да отиват другаде. Исканията за помощ постъпват от местните НПО, от международните организации, от делегациите, които са всекидневно във връзка с правозащитниците. И самите те ни казват от какво се нуждаят, какво трябва ние да направим, за да им помогнем. В никакъв случай ние не налагаме нашето виждане за това каква подкрепа е необходима. Защитниците. Какво е представлява защитник на правата на човека? Това са, е много широко понятие. Тук са включени активистите на демократичните движения. В много случаи е, е необходим политически подход, не във всички случаи. Понякога трябва да защитаваме правозащитници, които са политици. Те са в опозиция. И подкрепата на, за правозащитниците е наш приоритет, но тя в никакъв случай не трябва да се ограничава, радата не да се ограничава само до тази подкрепа, необходим е по-широк политически подход. Отделяме много средства за подкрепа на правозащитниците, но това не е в ущърп на инициативи в подкрепа на демокрацията в по-широк смисъл. Ние сме най-големия донор за, мест, на местни, за средства за местните НПО. Европейския съюз е много важен а, участник в този процес. Сега, от тук нататък. Подкрепата, която ние оказваме, въздейства, но е трудно това въздействие да бъде измерено. Много пъти е, защитаваме местни неправителствени организации, но а, е, точният, е, точни резултати на тази защита е трудно да бъдат измерени. Оценяваме, че пространството, за да, което съществува гражданското общество, в много случаи се стеснява, много от данните, които получаваме, са поверителни. Не мога да говоря по цялото изследване, защото то е много богато, но трябва да кажа, че сериозно ще помислим по отличните препоръки за следващата програма на Службата за демократични институции и човешки права. искам също така да кажа, е, че се надяваме на по-нататъчен диалог с Европейският парламент и с вашата комисия и в комисията 9, за да можем да навлезем в подробности, да видим какво е свършено до сега, какво се прави в момента и какво трябва да бъде направено в бъдеще. господин е, Роси и госпожа Риналди, която иска думата през цялото време. Благодаря. Искам да обобщя дейностите и инструментите, които са на разположение на Европейския съюз, е, за да се справя с е, сериозния проблем за намаляващото пространство за, на гражданското общество. Във вашия доклад се отчита нашата активна политическа позиция. Тя се защитава и от върховния представител госпожа Могерини и държавите членки. Има план за настоящата година за правата на човека, в който се заявява ясна позиция в защита на гражданското общество а, като се а, противопоставя на ограничаването на гражданската свобода. А, правят се двустранни срещи а, и а, тази въпрос се обсъжда на заседанията на съвета по а, човешките права. Какви са предизвикателствата пред ефективното прилагане на тази позиция? Европейският съюз има на разположение много инструменти, за да се справи с проблема. Има мрежа от дипломати и разполага с сериозен бюджет за проекти в областта на защита на човешките права държавите членки трябва да си сътрудничат а, тясно с а, СВД, с а, а, централата в Женева. Работим а, по тези връзки, тяхното подобряване в а, момента. А, някои от евродепутатите повдигнаха въпроси вързани с защитата на правозащитниците и ролята на делегациите и местните бюра за контакти. Съществуват насоки. Делегациите и дипломатите по места защитават активно правозащитниците. Ние се опитваме да повишим осведомеността за наличието на тези насоки а, и да обучаваме сътрудниците на делегациите в тази посока. А, ние сътрудничим а, с а, гражданското общество а, за а, повишаване на осведомеността на дипломати и следване на делегации. подкрепата за гражданското общество, това не беше споменато в доклада, беше видимостта на подкрепата за правозащитниците на местно ниво. Съществуват пътни карти и програми, програми на местните власти е, в областта на гражданското общество и също така се опитваме да създадем повече връзки с местните власти и с представителите на гражданското общество. Много благодаря на въпросите. Благодаря на господин Риналди за тяхната подкрепа. Няма много време. Ще се спра на два-три въпроса, които ми се струват особено важни. А, опитах се да бъда конструктивен, а, въпреки че виждам всички добри неща, свързани от Европейския съюз. А, а, но проблемът с свиващото се гражданско общество става все по-остър и по-структурен. Ще се спра на някои от моите препоръки, например механизма за ранно предупреждение и искането да бъдем проактивни в трудна политическа обстановка, като ситуацията, например, предвид въвеждането на драконовски мерки и в тези случаи, за съжаление, почти не можем да се намесим. Има държави, в които е видно, че гражданското общество ще бъде ограничено. Тук Европейският съюз може да предприеме по-ранни подходящи мерки. идеята ми е не да правим по-малко на фронта на, на гражданското правозащита, а по-скоро да подкрепяме по-дългосрочната устойчивост на граждански организации, на неправителствени организации или да им помагаме да разработят и да развият тази устойчивост. Как Европейският съюз може да работи по-систематично с правозащитни организации? Знам, че има такова сътрудничество, което вече се осъществява аз се питам как това може да става по-систематично с ОИСР, с Съвета на Европа, с други организации в региони като Азия, например Индонезия, Африканският съюз върши политическа работа, която довежда до резолюции. Не искам да кажа, че регионалните организации ще са лесен партньор за Европейския съюз. А, и а, трябва обаче да признаем, че Европейския съюз не може да а, а, разреши тези проблеми. А, просто тази тема трябва да бъде част от европейската а, дългосрочна и а, многостранна дипломация. А, господин Мартин каза, че трябва а, да преразгледаме цялото си разбиране за гражданско общество не можем да се обърнем само към няколко авторитарни режима, които въвеждат ограничи, ограничителни мерки. Трябва да видим, че гражданското общество е атакувано навсякъде. Смятам, че трябва да преразгледаме цялата си концепция, защо гражданското общество е важно за редица области, като а, вътрешна сигурност, отбрана и така нататък. И накрая едно последно предложение. Дори при най-трудните обстоятелства Европейският съюз а, работи по целите си за развитие, не се конфронтира дори с най-рестриктивните режими, но трябва да има една оценка или а, съзнание за това дали тази позиция помага или вреди. А, Европейският съюз работи повече или по-малко автономно с гражданските общества, а, но трябва да има подобна оценка, защото за сега смятам, че нямаме подходящ механизъм и не знаем дали повече вредим или помагаме в държави като Египет, например. Аз съм се консултирал с много правозащитни организации и знам, че Европейският съюз поне с част от своите проблеми по-скоро задълбочава проблемите, отколкото да ги разреши. Не предлагам Европейския съюз да се оттегли от част от програмите си, но мисля, че трябва принципът да не се вреди да бъде най-високо в дневния ред. И трябва да имаме един набор от инструменти, с които да оценяваме дали Европейският съюз допринася за облегчаването на проблемите. Благодаря господин Янц, вашето обобщение. С това приключваме с тази точка от дневния ред. Със сигурност ще се върнем на тази тема. Господин Азис ще изготви окончателната, окончателния вариант на своя доклад.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 David. Can you hear me? Yes, I can. David, чувате ли ме? Чуваме се и се виждаме достатъчно добре. Сега ще направим а, тест за преводачите, за да разберем дали ви чуват и разбират а, добре. Ще ви помоля да кажете няколко изречения. Може да ми направите сега.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 Направихме тест а, с а, техниците и сега можем да започнем нашето, нашето обмян на мнение за положението а, с, за правата на човека в а, автономния регион а, Ксинджанг, в а, уйгурския автономен регион в а, Китай. През декември а, а, Приехме резолюция, в която се иска освобождаването на Илхам Тути и искаме той да може да се движи свободно във вътрешността и извън на Китай. Сега ще чуем мнението на нашите експерти по тази тема. Това е тема, с която се занимаваме отдавна. Първият ни оратор е София Ричардсън от организацията Human Rights Watch. Тя ще каже няколко думи за общия контекст. Отдавна следи положението. Имате 8 минути на разположение. Изповядайте. Благодаря за поканата да се присъединим към голяма, големият брой много силни резолюции във връзка с Китай. От идването на власт през 2013 година китайският президент Кси Джинпинг преследва няколко тенденции например, ограничаване на гражданското общество и нападки, изчезване, отвличане на хора. Второ, създаването на фалшива фасада на спазване на правата на човека, които на фона на нарушаване, например, на киберсигурността, а, и а, по-скоро не добросъвестно участие в механизми, свързани с диалога на човешките права и участие в заседанието на много международни организации. В Китай има нов закон против тероризма. В Китай няма защита на заподозряни и в името на борбата с тероризма се нарушават човешки права. Има много атаки, насочени срещу широката общественост. От 2009 година насам няколко стотици а, е, са загинали в а, е, Ксинджанг в а, е, различни нападения. В същото време а, Китай оправдава наказателни акти с борбата с а, тероризма. А, през януари 2016 година влезе в сила новият а, закон. А, там не се прави разлика между тероризъм и религиозен екстремизъм, например. Новият закон предвижда наблюдение и разширява правомощията на правоохранителните органи. Например, там се предвижда възможност за наблюдение отвъд територията на Китай. Не получаваме от китайското правителство никаква информация за преследваните терористи, за антитерористичните мерки. Правителството продължава да твърди, че специално в провинция Ксиньянг положението е много нагорещено, но няма никаква информация за конкретни терористични акции. По този начин нямаме никаква възможност да реагираме. В Ксиньянг има 10 милионно население от различни мълцинства – а, там а, свободата на религията се потиска, а, потискат се и мирни протести с а, насилствени мерки. ще ви обърна внимание на две тенденции, свързани с практиката на Пекин да се бори срещу тероризма. там, например, са конфискувани паспортите на жителите на провинцията, а, така или иначе получаването на паспорти е с а, утежнена процедура. Трябва, например, а, да се предостави ДНК информация, отпечатъци от пръсти а, и а, гласов запис. А, през последните години властите конфискуваха всички паспорти на гражданите под претекст за по-добро управление в провинцията, без по-нататъчно обяснение. Това е незаконно действие според китайските закони получихме обяснението, че когато попитахме, получихме отговор, че няма да получим документи, с които да се запознаем. конфискацията на паспортите на населението на цял един регион, разбира се, нарушава международното законодателство и не допринася за повече стабилност, както се твърди от Пекин. Това просто е една друга дискриминаторна политика. А, Ислямът се а, попада под а, ударите на все повече правителства от Америка през а, Европа. А, такава е тенденцията и в Китай. През а, януари 2015 година а, се предвиждат по-големи наказания за разпространяване на религиозна архитектура или а, литература или а, извършването на действия, свързани с религиозна пропаганда. За съжаление, дефиницията на наказуемите деяния е много неясна, така че хората не могат да съблюдават това. Опитахме се да разговаряме за свободата на религия. Това не е правомощие на държавата, според нас. Какво може да направи Европейския парламент? Мисля, че можем да упражним натиск върху Европейския съюз, който от своя страна да упражни дипломатически натиск върху Китай за спазване на човешките права. Това, за съжаление, не е приоритет по-скоро за нас са важни теми като а, търговията. А, държавите членки не са на едно и също мнение по въпроса за спазването на човешките права. Само една от четири държави членки а, подписа писмото а, от Европейския съюз а, с протест за. А, измъчването на правозащитници в Китай. А, така че трябва да се стремим към по-голямо сближаване на позициите в рамките на Европейския съюз. А, в Китай има проблеми с нарастващото а, влияние на правоохранителните органи. Европейският е, съюз може да настоява на, за, на, на резолюция на а, съвета за сигурност а, по а, въпросите на правата на човека а, в а, Китай. А, ограничаването на свободата на движение в а, провинция Шенджан а, може да бъде също обект а, на посещение на европейската делегация. Ние посетихме Тибет преди известно време и може да бъде знак на солидарност едно такова посещение на провинция Шинджан. Имаме специални докладчици, които успяха да посетят региона. И накрая можем да пледираме за освобождаването на политически затворници, като Илхан Тоти, а, и на други а, правозащитници, изчезнали след протестни действия. А, много благодаря. Grazie, grazie alla signora Sofia Ricci. Сега давам думата на нашият следващ оратор Мари Холцман. Тя ни посети през 2015 година. Тя е написала множество книги за положението в Китай. Купе Ще говоря на френски, ще си съкратя текста, тъй като нямам достатъчно време за всичко, което съм написала. За мен е голяма чест, пък и изпитание да говоря пред вас днес. Отговорността, която носите, е, е огромна, като се има предвид драмите, които са, на които сме свидетели в провинцията Цинчан, в уйгурския отвамен регион. И вашето становище има голямо значение – но докато Китай е много важен играч в процеса на глобализация и в целия свят, не разбираме добре проблемите свързани с него. Ще се опитам в 8 минути да ви представя предизвикателството. Първо да кажа нещо, за което като че ли вече е изчезна от международният речник думата тоталитаризъм. Но как може да разбираме сегашното поведение на китайското правителство, ако не като тоталитарна власт? И как да отделим Синджан от положението в останалата част на Китай? Всички, които не познават, нямат опит от тоталитаризма, нямат нито инструменти, нито начин да го разбират и да реагират на него. Мнозинство от нас а, как могат да опишат една все по-развиваща се и мощна страна, освен като тоталитарна? Една тоталитарна страна има редица характерни черти и преди всичко тя се намесва в е, личния живот на гражданите. От как президента Кси Джинпин доде на власт, е, е, все, сме свидетели все по-голяма потисничество, черквите, протестантските е, е, и християнството е, сега се превърнаха в обект на натиски. Сме свидетели на там на една духовна пустиня. С хиляди са преследваните, затварени, изтезавани или принудени да емигрират на Запад. В Тибет, един млад селенин, беше 47-ият самозапалил се и жертва на онези, които протестират. Наместо да започне диалог с населението на Тибет, китайското правителство продължава репресиите. И трябва да кажа, че след самозапалването на Имал Сен, 200 души бяха арестувани, бити цяла нощ. На други ден не можеха да ходят повечето от тях. Както може да установите, религиозната репресия пречи се на родителите да дават религиозно възпитание на децата си, на мисюлманите не могат да спазват искани, обичаите на, за Рамадан в, в, в мусулманските провинции. Всичко това е тоталитарен подход. И, и въпреки, че са хиляди, милиони онези, които имат религиозни убеждения, те вече не могат да Живее спокойно. Пъти на Комунистическата партия на Китай и, е, използва пресата, интернет, всички възможности да потиска всякаква свободна слово. В университетите много професори бяха в кавички пенсионирани, затварени, ако смея да е, изразяват така наречени западни идеи, прилагането на върховенството на закона и така нататък. Люся Обо е, е, е единственият носител на Нобелова награда за мир, който е в затвора, осъден през 2009 година. Той беше талантлив и е талантлив мислител, който предлагаше начини за реформиране на китайските институции адвоката Цуджион, неговия случай е още по-трагичен. Той никога не е правил, предлагал нищо различно от китайската политическа система. Но той просто беше адвокат, защитник на правата на човека, защитаваше арестуваните през 2015 година. Всички, които се опитват да защитат правата на човека, многобройните жертви на тоталитарната система, селените е лишавани от земята си, от предприемачите, имамите, които са принудени да се подчиняват на диктата на комунистическите функционери, всичко това е демонстрация за невъзможността а, те да упражняват свободно своите права и правителството по никакъв начин не иска да общува със своите граждани. Ламтатинг е обсъден на доживотен затвор на, по а, абсолютно измислени обвинения. Престъплението му е проблемите на съместното жителство на огурите и останалото население, след като огурите вече стават мнозинството от населението в автономният регион. Стигаме до заключение, че доброто управление може да се опира единствено върху принципи и организации, които сега са забранени в Китай. Трябва да се напомни също така, че Китайската комунистическа партия просто прекратява и забранява използването на интернет в различните региони, включително и след междуетническата касапница през 2009 година, когато много хора изчезнаха. Независими наблюдатели, които искаха да се свържат и да видят какви бяха истинските условия, но истинските факти около това, което беше станало, не, даха, не ми беше позволено да разговарят с семействата на пострадалите. Но китайското правителство се опитва да изнася насилието. Тоталитарната власт е динамична, ако не бъде изметена от метлата на историята. и е, липсата на е, енергична реакция, като че ли насърчава Китайската комунистическа партия да продължи да действа по същия начин. Примерно, кой протестира срещу арестуването на пете редактори през 2015 година? Кой протестира срещу събитието 2017 година и изчезването на хора? арестувани бяха онези, които протестираха срещу корупцията и режима на президента Кси Джинпинг. същото се отнася и до новият път на Куприната. в Централна Азия режима се опитва да направи населението да забрани населението да се изразява, да изразява своето а, мисли. Уйгурите а, в, в северо-западен Китай а, а, все повече са на все по-голяма репресия. И а, разбира се, а, тоталитарната държава има нужда от подобен климат а, и атмосфера на страх, за да може да упражнява своята влак, Колкото по-голяма е заплахата от тероризма, толкова повече се усилват полицейските и военни акции и толкова повече агентите и а, представителите на властта а, а, превръщат Синджанският район и Унгурският район в, в една пустиня. Много благодаря. А сега? дам думата на Джан Смит Финли, която ще говори по Skype. Тя е лектор в Нюкасълския университет. Ще говори именно за Синджанският провинция и Огурски автономен район и неговите проблеми. Давам ви 8 минути, госпожо. Okay, good morning. Can you hear me? I'd go with it that they can hear you. Yeah, okay. Um, so... Добър ден. Няма да повтарям това, което колегите вече казаха преди мен. По-скоро ще споделя с вас наблюденията си и данни от събеседвания от Синдзян от 2016 година. Ще говоря за укрепването на, на сигурността и а, в региона време на моето посещение. Ежедневно се наблюдават патрули с палки, с бухалки. <clears throat> постоянно се разхождат по улицата, се опитват да всяват страх също така с а, въоръжени с автоматични оръжия, с картечници, а, почти във всеки магазин в Ренджи. На вратата са на, на вратите са защитени с оборудване за сигурност, скенери. И китайски туристи а, често посещават района, а, виждат се опашки от туристи. А, на много места има скенери за, за метал, детектори за метал, рентгенови скенери и се осъществяват претърсвания. Един от е, участниците в интервютата ми по посочи, че е, в миналото е, са били по-спорадични проверките. Сега обаче властите упражняват по-еднороден подход към а, а, по, към проверките. За да си купите готварски нож, ви трябва документ за самоличност и преминавате през много сериозни проверки. Много често се виждат бронирани автомобили. Видях няколко войници в тях с различни видове оръжия. Единият се подаваше през амбразурата на автомобила, укрепено, имаше много засилена охрана на спирките на автобусите, пак скенери имаше там, също така. На входовете на парковете в Ренчи също имаше охрана. Посетих джамиите в региона, в джамията. Джамията в момента е затворена. Отваря се един час преди времето за молитва. Пак пред, пред портата има метални бариери, за да не се влезе с автомобил. Молитвите се водят много тихо отвътре от джамията, отвънка, ако стоите пред джамията, не се чува никакъв звук. А страхът. Страхуват ли се моите събеседници по отношение на тази засилена сигурност и охрана? Единият от интервюираните каза, че нещата много сериозно са се променили. Никой на никого не вярва, трудно е да се говори с непознати, всеки се страхува за семейството си, никой не иска да си навлече неприятности. По-добре, е, по-добре да се, избе, да, да се избягват всякакви програми, да, проблеми, да не се говори много, защото всичко може да се превърне в е, проблем. Друг участник каза, че хората вярват само на най-старите си приятели. <clears throat> не вярват на непознати. И изобщо не се говори за политика. Двама от участниците, е, с тях се срещнах е, в ресторант, в е, търговски център. Много бяха нервни, постоянно оглеждаха кой е наоколо и постоянно се опитваха, често пъти се, няколко пъти се опитваха да сменят темата, някаква невинна, за да избегнат политическите въпроси, които аз, които аз задавах. Определено, определено са оплашени. Друг участник каза, че да се каже и стените имат уши, навсякъде има очи и уши. Навсякъде, на, всеки, на 200 метри има полицейски пунктове, в които има оборудване за, за, за подслушване в разстояние до 15 метра, каза един от участниците ми. Дамата, която ми каза това, каза, че е, тя вече е пенсионер. А, каза, че това е голямо облегчение е, за нея. Вече не трябва да се е, тревожи за политика. Тази дама е била държавен служител в продължение на десетилетия. После а, насилие от страна на държавния апарат и на местно ниво. Голяма част от насилието, според мои колеги, през последните няколко години е се е, проистича от е, нахлувания в частни домове от страна на, на мъже, войници и, и, и полицаи. Често пъти а, мишена са а, жените. Те влизат в домовете на хората и, и свалят а, вуалите и забратките на жените. В подобни а, в, в подобни случаи а, често се прибягва до, да, да, да, прибягва, се прибягва до употребата на нож от страна на на а, гражданите и това е нещо, което китайските власти наричат терор. Това не е терор, това е просто отклик. Един от участниците каза, че преди да се въведат религиозните ограничения, не е имало толкова насилие и злоупотреби това е мнение, което е широко разпространено след изследователите на угърската общност. Това е, това е едно предсказание, което се обръща срещу себе си, срещу авторите си. Ако, ако, ако третирате някого като терорист, в един момент ще го превърнете в терорист. Религиозните ограничения. Разговарях с а, няколко души, които са от а, южната част на Уйгурска област, които казаха, че е по-добре да, в момента е да си в а, Рънчи. В, на юг мъжете дори нямат право да, да, да си пуснат мустак или, или къса брада. не, може, не могат да се носят бурки и други за братки, за жените, после дискриминация на работното място, от 2009 година, протестите компаниите вече нямат право, нямат право да, да рекламират позиции само, само за етничност хан, т.е. само за китайски, етнически китайски. Китай въвежда обаче много, много труден изпит за работни места в държавния апарат и публичната администрация. Това има за цел да, да, да се предотврати етническия непотизъм, ако може така да се нарече. Това е подобрило положението, но при все това често се случва и до сега представители на югурската общност да отпадат на втория етап от пресяването някои мигранти от Южен Синдзян казаха, че е, се радват, дори ако си намерят работа като метачи на улиците. Да метат улиците, за това се смята, това се смята за, за добра работа, за хубава работа по отношение на социоекономическите неравенства. Млади момичета от уйгурската общност се, принуж... се принуждават да, да, да, да прибягват до, до проституция и до компаньонство, за да подобрят положението си. Това е една от основните области, области на изследванията ми в миналите няколко години. Момичета от семейства, където бащата е арестуван или е починал. Те те, са, те прибягват до компаньонство, т.е. седят заедно с бизнесмени в караоке барове. Често понякога това включва и секс. По такъв начин се опитват да си осигурят по-добро бъдеще за себе си и за семействата си, да осигурят висшето си образование или за, за свои брати и сестри. Една от участничките ми на 18 години каза къде ми е етничното самоуважение. Всичко, което съм направила, всичко, което съм старила, съм го старила за брат си, за сестра си и за майка си. Какво ще стане, ако не проституирам, ако не, не получа висше образование, как ще, как ще издържам а, семейството си? Ако, ако образователното ми ниво остане ниско, как ще се отрази това, как ще се отрази това на семейството ми. Ние като етнос винаги ще бъдем а, по-нишата прослойка. Времето ви изтече, казва председателя. Благодаря. Сега бих искал да дам думата на колегите. Само две минути. На някои наши гости. Две минути. Давам думата на нашия гост на правителствения сектор. Благодаря. Господин председател, правата, културните и етническите права продължават да се потъпкат от страна на китайските е, власти. Религиозна репресия, економическо дискриминация, също така дискриминация в, по отношение на образованието. Уйгурската област е, е, е заплашена от е, започна да загуби своята идентичност. От 2001 година насам терористичното нападение се води целенасочена кампания срещу а, гражданите от региона. От 2009 година мерките а, за са още по-засилени от страна на китайските въоръжени сили. Те влизат в мирни домове. Новия противотерористичен закон на, Китай доведе до това. 100 хиляди уйгури са избягали в съседните страни от а, заради нападенията на, на китайските власти. Някои от тях обаче са депортирани обратно в Китай. На 8 юли 2015 година 109 бежанци са били върнати от тайландското правителство в Китай. Тайланд обаче има редица задържани бежанци и до сега, от август 2016 година, Чин Чангол, партиен секретар, отговаря за Огурския регион, който започва да въвежда нови мерки за сигурност. 100 000, контролни пункта въвежда. В момента в столицата на региона над 960 са пунктовете, които, които са създадени само през последната една година. От октомври 2016 година е по-трудно да се издават паспорти. Напротив, много е трудно. Три хиляди 000 и 500 до, до 5000 са а, разрушените джами през последната година. Искам а, да подчертая, че, че има на лице и смъртни присъди. Нарушава се Конституцията на региона и на Китай правата, економическите права, религиозните на монголските и угорските общности. Китайското правителство трябва да прекрати агресивната политика и политиката си за асимилиране в, в, угорската общност и в Тибет. Европейския парламент и комисията и други международни органи – е, трябва много внимателно да следи действията за противодействие, противодействието на тероризма в Китай. Необходими са спешни мерки за гарантирането на закрилата на правата на човека, човека в регионите. Е, да се, защити, е, да се защити принципа за невръщане. Благодаря. Thank you. Госпожа Благодаря. имам няколко малки въпроса. Госпожо Ричардсън, вие казахте, че Европейския съюз от 2013 година не е дебатирал в съвета по външни работи и не е имало изявление сега е въпросът, предвижда ли се нещо подобно тази година или до година? И сега във връзка с съдбата на професор Иглян Туто, доколко този въпрос е актуален в Китай, посещавате ли го в затвора и той е включен ли в списъкът на затворници, които за кутиите съдба се повдига пред китайските власти. Благодаря, господин председател. Вълнуващо е да се чуе какво става в, провинция Синкянг. Почти а, като в а, роман на Джордж Орвел. това е огромна територия. Провинцията е голяма. И мисля, че особено важно е да се подчертая, че става дума за тоталитарни действия. А, трябва а, да дигнем глас срещу тази тоталитарна китайска система. Както и при съветската, системата на съветския комунизъм. Имаше антифашистско движение, но антикомунизмът е също много важен. И трябва европейците да съберат смелост, така че антикомунизмът да получи своето достойно място. Защото става дума за система, която е виновна за масови убийства. Искам да подчертая нещо, което вече бе казано тук. Е, е, създадена е цяла система от затвори и държавна тайна е техния брой и броя на затворените в тях. Бих казал обаче, че тази система е своего рода символ. става дума за един район, районът Синчанг, който е район на затвори и затворници. Необходимо е да обединим усилите, усилията си е, ние в Европейския парламент. Е, трябва да защитим уйгурите, е, да защитим господин Талти. Защото сега е моментът да помислим за това и какво трябва да направим в бъдеще. Предлагаме да се гласува в неотложен порядък. Е, предложихме резолюция, която обаче не бе приета. Особено важно е а, да направим нещо в защита на а, онези, чието джами, огромен брой джами са били разрушени. Затова предлагам да действаме. Вероятно ще трябва да изпратим и делегация в провинцията Шинчан. Препоръчвам подобно решение. Благодаря. господин Кристоф Малиди. А, а, можете ли да изпратите забележките си в писмен вид, тъй като вече времето ни не стига? А, а и, имаме и други точки от дневния ред. Ако има въпроси, моля, ограничете се в рамките на една минута. А, сега ще дам думата за отговор. А, никое време не е толкова подходящо, колкото настоящето. И това се отнася и за диалогът между ЕСЕ и е, Китай по отношение на правата на човека. Европейския съюз е, след около 8 седмици ще има стратегически разговори с е, Китая. И трябва да се направят категорични демарши по защита на правата на човека. Сега е моментът да направим това и предложението на господин Токес за делегация на Европейския парламент в Кинчан е много уместно предложение. Подкрепям го. Благодаря, господин Тотеш, за вашите е, предложения. Напълно съм съгласна с вас. Още един път искам да подчертая екстернализацията на нарушенията на, човешките, на правата на човека. Особено искам да почетая ролята на господин Донкониса, който се опитва да им осведоми, уведоми света за това, което става в този район. Той вече е, е, е затруднен в пътуванията си по света. И това е също друг пример за екстернализирането на нарушенията на правата на човека. Госпожо Финли, една минута имате. Искам само да добавя, че когато става дума за наблюдението на събитията в, в също трябва да помислим и за съдбата на беженците. Когато някой напусне района, веднага става заподозран И ако се върне в, в Ксинджан, бива задържан или става обект на постоянно наблюдение. Аз работя с, в тяхно сътрудничество с Холандският е, съвет за бежанците е, с цел да усъвършенстваме начина по който се отнасяме с бежанците, които стигат до нас. Благодаря. Благодаря и аз, казва председателят. Благодаря на всички, които участваха в този дебат. Много съжалявам, че не бих могъл да ви отделя повече време за, тази, за този дебат. Но несъмнено ние ще продължим много внимателно да следим събитията в тази част на света. Следващата точка от дневния ред ще бъде